a comenzar la sesión. Tenemos como primer punto del día. Добро утро, дами и господа. Да започваме работа. Първа точка от дневния ред е новаторско финансиране на световно а, и европейско равнище. Докладче го госпожа Подимата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи като увод към обсъждането на моя доклад. Доклада по новаторското финансиране е, може да допренесе много. Трябва да потърсим всички възможни альтернативни решения за, за нови а, а, начини а, на намиране на нови средства. Това е важно измерение на, инова... на инструментите за иновативно финансиране. Друго важно измерение е регулиращата роля на тези средства, за да могат от една страна да постигнат пакета за финансов надзор и регулации, а от друга страна елементите да заедно с новите финансови инструменти, са шанс за парламента. По този начин парламента отново може да покаже, че има общностен подход или подход на Съюза, на Европейския съюз. По този начин на европейските граждани ще бъде дадено, изпратено послание, че може да се справят с изискванията, можем да приемем европейски решения, които ще допълнят усилията на национално ниво. Още вчера говорихме малко по този въпрос. Говорихме за пакета за економическата политика на европейско ниво. Тези новаторски инструменти могат да бъдат използвани като стимул, като моркова, така да се каже. Зато поради това те могат да допринесат за по-голяма ефикасност на политиката на Европейския съюз. Сега преминавам към измененията, компромисните изменения, които успяхме да ги дефинираме след преговори. И, и след като седнахме и разговаряхме с докладчите в сянка. Подадени са изменения. По някои ключови теми имаме значителни различия в мненията, но трябва да се опитаме да намериме общото и да постигнем текст, който да бъде подкрепен, така че Европейския съюз да говори с един глас и да даде ясно послание към комисията и, послание, и съвет. Компромисните изменения, които сме изготвили, се придържат към следните три стълба, които са споменати в доклада. Става дума за е, финансовия сектор и данъчното облагане. Някои неща още не са изяснени изцяло, но има значителни възможности. Например, по точка 5 на текста става дума за значителни възможности за допълнителни източници на приходи в данъчния сектор – относно развитията в Г20 и необходимостта, която признаваме, че са ни необходими преговори, за да постигнем международно споразумение по тази тема, е ясно, че е необходимо тук да извлечеме правилните полуки от определени практики и закони в държавите членки, също да е ясно, че когато е, един, при, е, един приход и данчното облагане по определени транзакции извън Европейския съюз. Е, въпреки това е важна прозрачността в финансовия сектор. Казахме също, че важни са техническите аспекти при данчното облакане на транзакции. Казахме, че има добавени стойности, е, имаме централни звена и на техническо ниво може лесно да се решат тези въпроси. Апел също към Европейската комисия да направи оценка на въздействието, като бъдат съблюдавани и отчетени аспекти като европейският е, географския баланс, определени коефициенти, да бъдат взети предвид също отговорността за разходите при данъчното облагане, кой носи и администрирането на приходите. Какви атрактивни възможности има там, за да се използват източниците на приходи. Още две точки са отворени. Връзка с цифра 1 решението на Европейския парламент. Става дума за оценка на въздействието по въвеждането на финансова транзакция е, при данъците на европейско равнище. Съгласно последните разговори с докладчиците в Сянка в Страсбург пред последния вторник, имаме предложение от страна на НП по тази тема и се обръща внимание по други точки на резолюцията от март и следното се предлага – трябва да се намери изход от положението, общите неща трябва да се намерят. Предлагаме понятието данъци в синазовия си сектор, да се използва това понятие данъци на международно и европейско ниво. Това е формулировка, кое, което, която може да бъде приета и вероятно е по-лесно да се стигне до общо мнение. В точка 7 има някои отворени още неща. Има редица разговори, които са проведени по тази тема. И сега като компромисно изменение имаме текст в доклада на госпожа Берес, точка 73 е, точка 73 от доклада Берес. Е, точка 7 трябва да бъде взета във формулировката. С голямо мнозинство беше през октомври прият този текст. Искам да напомня, че с тази цифра се от... става дума за едно единно мнение по международното данъчно облагане. Ако това обаче не се постигне като първа стъпка, трябва да бъде въведено на европейско равнище. Толкова по глава. Облагане, данъчно облагане в финансовия сектор. Относно втората част, а именно евробоновете, Имаме ново заглавие, което сме намерили, за да стане ясно какви са разликите между е, инвестиционните евробондове и е, задълженията. Стигнахме до компромисно предложение. Обръщаме внимание, че днес има съществени обсъждания по тази тема тези съществени обсъждания са евробоновете се използват като средства за да се администрира задълженията и политиката по задълженията. Още нещо се добавя от резолюцията на парламента от декември месец. Става дума за механизмите за стабилност – и възоснова на последната резолюция Европейския парламент призовава Европейският съвет да изпрати ясно политическо послание към комисията, в което да се запише, че, трябва, че е разумно да се проучи европейските е, инвестиционни бондо, бонове и трябва да да се развият инвестициите в стратегическите цели в стратегията 2020. По отношение на данъчното облагането в енергетиката, трябва също компромисни изменения. Да включим, ще изброя няколко. Принципа на причинност трябва да се отрази в данъчното облагане в енергетиката. Също трябва да има преходен период да не се данъчно облага труда, а замърсяването на околната среда. Както знаете, знаете че, знаеме, че е спешно да имаме енергийно данъчно облагане. В тази връзка са важни критериите, като въглероден диоксид и емисиите на въглероден диоксид. Мислиме, че има двойно ползване, двойна полза от една страна това ще промени поведението, а от друга страна може да се постигне международно споразумение в Г-20. Или може да се въведе такса за адаптиране на ниво 100. И в тази връзка е важно също и данъка добавена стойност. Има предложение от комисията – от комисията ИТРА за изследвания относно финансирането за развитие. Намерихме също компромис. Тук стигнахме до компромис и се, би, тук биваме подкрепени от предложенията на тази комисия. Това, което искам да кажа към сегашният момент, е следното. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество, за готовността на компромиси и освен това изразявам надеждата, че и последните трудности са отстранени и можем да намерим добър компромис по една тема, при която действително а, можем да действаме амбициозно и умразумно и да намерим решения в полза на общият европейски интерес. Едновременно с това в тези трудни времена трябва да отчетеме кохезионността в парламента. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Подимата. Сега Даното Хюбнер, е говорител на НП. Искам да кажа, че като читаме това, колко са сложни и деликатни въпросите, които разглеждаме, смятам, че докладчика е постигнал много. Заедно с другите докладчици намерени са компромиси, но както каза и самата госпожа Подимата, все още има какво да се направи, за да се финализира компромисното предложение. Съгласна съм, че ще бъде добре от политическа гледна точка да намерим една обща позиция и да го направим своевременно преди гласуването следващата седмица. Няма нужда да повтаряме това, по което сме постигнали съгласие. Бих искал да се спра по-подробно върху едно-две различия които продължаваме да обсъждаме. Разбира се, както вече разбрахте от госпожа Подимата, най-важен е въпросът за данък върху финансовите транзакции. Намерението на докладчика е да се придържа към текста гласуван при гласуването на доклада на госпожа Берес да се въведе такъв данък на европейско ниво. Тя го вижда това като единствена реалистична възможност. Ние смятаме, че всички сме наясно какви са потенциалните плюсове и минусите от въвеждането на такъв данък на европейско ниво и за това ние смятаме, че трябва да изчакаме оценката на въздействието и да обмислим колкото се може по-внимателно въпроса, след като е финализирана оценката на въздействието преди лятото. Ако се сметне за необходимо, можем да се придвижим в тази посока, но само при условие, че това се показва от оценката на въздействие. Разбира се, ние ще продължим да търсим компромиси. Съгласна съм с госпожа Подимата, че по точка 1, там където се визира резолюцията от март 2010, смятам, че там можем да намерим съгласие, като подберем текстове от резолюцията, по която вече е извършено гласуване. Що се отнася до въглеродния данък, еврооблигациите, смятам, че вече сме постигнали съгласие и ще финализираме въпросите, свързани с управлението на потенциалните средства от данък върху финансови транзакции. Вече постигаме съгласие, вече сме на финалната права, така че вече сме доста близо до постигането на съгласие и надявам се, че ще можем да намерим решение преди гласуването следващата седмица. Благодаря, господин председател. Много благодаря, Данута. Господин Смит. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на госпожа Подимата. Знаем, че това е много сложен въпрос, за това говореше госпожа Хюбне. Ние обсъждахме няколко часа този доклад от страна на Алде ние стигнахме до определени заключения миналата седмица в Страсбург. Двата проблема, разбира се, са данъка върху финансовите транзакции, а вторият проблем са еврооблигациите, но аз мисля, че проблемът с еврооблигациите може да се реши по-лесно, тъй като имаме общ текст, по който е постигнато съгласие. Що се отнася до данъка върху финансови транзакции, ще спомена, както и госпожа Хюбнер, текстът от доклада БРС. Беше много сложно да се постигне този компромис и зелените изобщо не улесниха живота, тъй като те предложиха устни изменения в последния момент, но така или иначе в крайна сметка от групата АЛДЕ ние се съгласихме с целият текст, въпреки че гласувахме унази част, която казва, че Европейският съюз трябва да въведе като първа стъпка данъка върху финансовите транзакции. Смятам, че трябва да приложим същата процедура и този път. Смятам, че точно това беше компромиса, който постигнахме миналата седмица в Страсбург. Но ако това не е така, що се отнася до позицията на НП, но ние в нашата група трябва да знаем дали този текст ще бъде включен. Защото иначе за мен ще бъде много сложно да убедя някои от моите колеги, които не са толкова за първата стъпка да се направи на европейско ниво. Аз мисля се, че това са двата проблема, които остават, но иначе смятам, че сме постигнали компромиси. И още веднъж благодаря ви, госпожо Подимата. Благодаря. Госпожа Хъбнер, може би ще иска да изясни. Опитах се да бъда колкото мога по-ясна. Просто тук не сме още на едно мнение. На този етап, една седмица преди крайния срок, все още не можем да приемем редакцията, която ни предлага миналогодишния доклад, където ясно се казва, че въвеждането на данък върху финансовите транзакции трябва да бъде а, предприето или ако това не, не стане а, в световен мащаб, подобен данък трябва да бъде въведен като първа стъпка в Европейския съюз. Ние все още сме убедени, че трябва да изчакаме за оценката на въздействието която Европейската комисия ще направи. Разбираме, че тази оценка ще бъде готова преди лятото. И затова смятаме, че само ако комисията чете, че е уместно въвеждането на този данък в Европейския съюз, в случай, че той бъде отхвърлен от а, другите страни в света, само тогава би трябвало да препоръчаме подобно нещо. Без тази подобна оценка на въздействието обаче, ние според нас не сме в състояние да подкрепим подобно предложение, защото не можем да оценим взаимоотношението между потенциалните предимства и недостатъци на една подобна стъпка. Това е което мога да кажа като обяснение. имаме все още няколко дни, през които бихме могли да подготвим окончателния документ. Благодаря, Данута. Бих искал да попитам представителя на комисията, кога ще бъде готов документа, за който, на който се позовава госпожа Хубнер? Не, не, не. Данута, аз, не, аз питам комисията, кога ще представят оценката на въздействието от приемане на такъв данък? Както каза и госпожа Хюбдер, оценката на въздействието ще бъде готова преди лятото. Филип Ламбер. Не искам да се намесвам в а, а, дебатът между либералите и е, е НП, но най-напред трябва да кажа, че ценя откровеността на Данута и на останалите участници в тази дискусия, но и аз бих искал да бъда откровен. А честно казано, свързвам този дебат с вчерашния дебат за економическото управление. И говоря групите АЛДЕ и НП. И двете групи настояват да имаме една бърз, бърза конвергенция към устойчиви обществени финанси, намаляване на разходите и бързо намаляване на държавните дългове. Същевременно вашите две групи твърдят, че е необходимо да инвестираме в целите на програмата 2020. Част от тези инвестиции ще бъдат частни, а други ще бъдат обществени инвестиции. И всеки път, когато започнем да обсъждаме ресурсите, които биха ни позволили да инвестираме в целите на програмата 2020, по всяка тема, по всяко перо за ресурсите, вашият отговор – е или отрицателен, или пък казвате, ще си помислим, необходима е оценка на въздействието. И аз съм озадачен, защото бих искал да знам как успявате да съвместите желанието си за економии и желанието си да подкрепите инвестирането в програмата 2020. Единствен начин за решаване на подобно уравнение е следния. Ако не може да а, облагаме с данък корпорациите, ако не може да облагаме финансовият сектор, ако не можем а, сериозно да се заемеме с данъчните измами, тогава единственият източник на приходи остава данъкът върху дохода. Дохода от трудовите доходи. Това значи да обложим с данък е, онези, които са най-слабите членове на обществото. Трябва, значи, или да ги обложим с нов данък, или пък да намалим това, е, което обществото им дава като подкрепа, е, помощи за безработица и така нататък. Така че иска ми се някой ден да разбера как всъщност протича вашия мисловен процес. Как тези две неща се съчетават. Защото, честно казано, не разбирам. Аз предлагам а, да запазим а, доклада БРС, така както той е редактиран. Ако това не е възможно, да предложим альтернативи, но а, вер, вероятно възможни, реалистични альтернативи. Защото ако из, из, изпратиме подобно нещо на гражданите, тогава съм готов, и те го одобрят, тогава съм готов да се получа от вашия опит. Благодаря, Филип. А сега и възстрайчик. Благодаря, господин председател. Добро утро, дами и господа. Не искам да продължавам с късноречът на господин Ламберт. Някои от неговите идеи биха могли да бъдат интересни, но ще се опитам да се съсредоточа върху доклада на госпожа Подимата и бих искал да дам висока оценка на голяма част от извършената от нейната дейност, защото това е един много сложен проблем. И, както каза господин Ламберц, нещо, което много трудно би могло да се преглътне от някои държави членки. И това е наистина така. Не искам да повтарям отново първите ми бележки по темата. Новаторско финансиране. Не сме в средата. Ние сме в началото на една епоха на фискална консолидация в държавите членки на Европейския съюз. Според мен и колегите ми от европейските консерватори, ние смятаме, че тази епоха трябва да бъде отразена и от държавите членки от Европейския съюз. Не можем да избегнем формулировката, че дори европейските институции и техните програми не би трябвало да продължават да намаляват разходната част на бюджета. Но това е моята уводна бележка и не бих искал да я повтарям отново. Абсолютно подкрепям госпожа Хюбнер от НП. Що се отнася до данъка на, за финансовата дейност и финансовите транзакции. Ако този данък се въведе само на европейско ниво, той ще обхване само трансграничните финансови институции и за това бизнесът в Европейския съюз, частния сектор, ще стане по-малко конкурентоспособен в Европейския съюз в сравнение с останалата част от света. Това е една много сложна позиция и повярвайте ми, за някои държави членки, ние го видяхме в Европейския съвет, тези мерки и инструменти, данъкът върху финансовите транзакции и финансовата дейност ще бъдат блокирани. Да, те ще бъдат блокирани от Европейския съвет. Едва ли ще подкрепим каквито и е да било изменения, които предават повече правомощи в областта на дан... в сферата на данъчното облагане на европейските институции. Без надлежна подотчетност и без прозрачност това е една опасна стъпка. Няма да подкрепим никакви опити да се вземат допълнително средства от държавите членки и най-вече техните граждани, защото гражданите са дънакоплаци. И доклада на госпожа Подимата има текстове, които подсказват нещо такова. Ние сме съгласни с всички текстове вътре в доклада, които подчертават необходимостта от преструктуриране на фикс, фискалните политики и националните бюджети, така че те да бъдат модернизирани и консолидирани. Искаме да ви уверим, че нашата позиция е, че искаме да избегнем социални сътресения в резултат от отлагането на изпълнението на основополагащи структурни реформи на нивото на държавите членки. За еврооблигациите. Аз разбирам, че ние можем да разглеждаме еврооблигациите от различни идеологически позиции. И ние можем да видим плюсовете и минусите. Но аз съм подозрително настроен. Смятам, че еврооблигациите могат да проправят пътя към повишаване на риска от недобросъвестно поведение и освен това разглеждам идеята за еврооблигациите като един подмолен начин да се направи националния дълг федерален и това не е приемливо. И ние подчертаваме необходимостта от изключително подробен анализ на ефективността на всички сегашни, сегашни финансови инструменти. Преди да търсим нови източници, много ви благодаря за извършената от вас дейност, госпожо Подимата. Благодаря сега господин Клуте, но искам да кажа на комисията, че оценката на въздействието беше обещана от комисаря по време на изслушването. И сега чуваме, че оценката ще бъде готова през лятото. Това е твърде дълго за един сравнително прост документ. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колежката по Димата. Смятам, че добра работа е свършила. Доста добър обзор върху приходите, които играят роля в Европейския съюз. Също от лявата страна има неща, които са от изборната им програма, финансови транзакции, еврооблигации – но, както се казва, дяволът е в детайла. Компромисите, до които се е стигнало споразу... до споразумение, не сме запознати с тях. Ще ги погледнем внимателно. и ще видим кое можем да одобрим. За сега не мога да кажа нищо повече. Сега искам да обърна внимание върху темата данъци върху финансовите транзакции в Европейския съюз. Мисля, че разумно да се въведат такива данъци върху транзакциите в Европейския съюз от практическа гледна точка. В Европейския съюз имаме структури, имаме Европейския парламент, една рамка, в която можем да въведеме това. Европейският съюз, един от най-големите економически пространства в света, може да си позволи това без големи рискове по отношение на последиците. На международно равнище обаче нещата стоят по-сложно. Такива структури липсват, които биха могли в краткосрочен план ефикасно да се стигнат до споразумение, тъй като кой е партньора, с който ще се преговаря така че желателно е, пожелателно е за сега на международно внише да има данъчно облагане на финансовите транзакции, но само пожелателно. Така че е важно да започнем на европейско равнище да се споразумеем. Това е възможно да се направи и това ще има непосредствено, е, непосредствен ефект. Трябва да използваме този шанс. Още веднъж искам да подкрепя това, което Филип Номбея каза. Няма да повтарям. Само казвам, че го подкрепяме, подчертаваме го това. Едно допълнение в един аспект. Филин Номбер се спря на аспекта инвестиции в стратегията Европейски съюз 2020. Искам да напомня, че през последната година за борба с бедността и социалното изключване разглеждахме подобна тема. Комисията представи платформа, представи амбициозни цели за борба с бедността и социалното изключване. Ако се постигнат тези цели, които са описани там, би било добре, но са необходими финансови средства. Необходимо е да се гарантира постигането на тези цели. Това би било добавена стойност да се разбере за Европейският съюз. В тази перспектива искам да подчертая, че е спешно необходимо да стигнем до финансова консолидация на европейско равнище и на равнище държави членки. Благодаря. Това е моят коментар. Благодаря, че ми слушахте. Благодаря, господин Клуте. Имаме още около 7 минути на разположение. Имам петима записани за изказване. Така че, моля ви, бъдете колкото може по-кратки, за да се впишем в времето, с което разполагаме. Искам да говоря по въпроса с облигациите. Моите колеги внесаха изменения там. Казахте, че тези предложения са включени в компромисите. Обаче там не виждам някои от ключовите понятия, които са включени в моите а, изменения. Компромис, аз го разбирам така, да се вземе от, всяк, от всякъде по нещо важно. А, тези две предложения не са особено спорни. А, не, не казваме, че а, ние сме против проекта за а, облигациите, но трябва преди това да има някои изменения. Първото, Първото изменение, госпожа Петман Кол повдигна подобен въпрос. Ако имаме ча... обществено-частно финансиране, средствата трябва да бъдат достатъчно прозрачно обявени, като се направи оценката на риска. Или включете това в компромиса, или поне възможност за него. Втория възможност се отнасяше за транснационалните, трансгранични проекти. По рискованите случаи. Знам, че много от страните са така много чувствителни към случаите, когато ще има така наречени смесени гаранции, т.е. да се на една, от една област или една страна да гарантират е, вложеното в друга страна, но за да се избегне този е, риск, ние бихме могли да направим процеса така много по-ясен. Тоест, нека включим и това в компромиса. По въпроса за е, проектните облигации, комисия Сара говори за тези облигации като вид финансово инженерство, нещо, което е крайно отрицателно, според мен като термин. Вчера обяснявах, когато говорихме за пакета за економическото управление, как приемането на бюджетите трябва да бъде обект на същото ниво на прозрачност, както тригодишните прогнози. Но очаквам вашата подкрепа в измененията които предлагат бюджета на Европейския съюз да бъде така прозрачен, както бюджетите на страните членки. Благодаря, Вики. Господин Улман. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Анин Подимата за огромния труд, който е положила. Благодаря също на докладчиците в Сянка защото знам колко е труден пътя, докато се стигне до решение по спорните въпроси. Драги колеги, искам да напомня за една, на една дата и за причината за тази дискусия. Социалистите и демократите искат да говорят за нови приходи. Колегата Вебер мога да ви изненадам със съобщението, че това е сериозна тема, по-сериозна, отколкото изглежда. Ако погледнем датата за публичната задължнялост в еврозоната за 2007 година, тогава ще разберете, колеги, и госпожа Хюбнер знае от нейните познания по данните, че преди избухването на финансовата криза беше, бяха около 60% тази задлъжнялост. Днеска сме стигнали до над 80% публични, публична задлъжнялост. Има три причини за това. Международната финансова криза в, на която реагира Европейския съюз последния начин. Между 25 и 30% от съответния брутен вътрешен продукт беше вложен, за да се санират е, лошите банки. Реалната економическа криза с 4% и повече се наложи да реагираме и си искаме да се възстановиме. В кого е отговорността? Господин Шемата седи отпред и е драматична ситуацията, с която не се справя. Не ме очудва, че комисията мълчи. След като господин Шемата не каза, защо комисията мълчи? Председателството на съвета стои вчера и нищо не казва по тази драматична ситуация. Ме ми е ясно защо има объркване тук. Госпожа Хюбнер, в тази комисия участвам в практиката, също комисията, съвета. След няколко години не го желая, но е възможно да се случи, ако се изострят отношенията, възможно е да няма еврозона. Или поне ще изглежда много различно еврозоната след няколко години. Това е причината защо още днес трябва да действаме и да вземем решителни мерки. Парламентът носи отговорност пред гражданите и точно заради това трябва да сме решителни във вземането на позиция. Смятам, че няма това да е последната формулировка на НП, която беше представена. Благодаря на колегата Шмидт за неговото поведение по този въпрос. Не виждам защо защо доклада на госпожа Кол се отлага и защо не се направи оценка на въздействието по това, което се прави в държавите членки. Бъдете разумни, това ще ни доведе в напредък, ще ни постигнем напредък по този начин. За съжаление, времето ни приключва. Моля ви да бъдете много кратки. Благодаря, господин председател. важно е наистина да се направи тази оценка на въздействието. Имахме устно запитване в пленарна зала на Европейския парламент. Отново ни бе обещана. Тогава колегата Булман. Второ, темата, по която говорим, е новаторски финансови системи на световно и европейско равнище. Аз не знам дали само въвеждането на нови данъци е новаторско. Новаторство. Колега, вие сте при зелените, защото вие познавате отговора. Аз затова не съм при зелените, защото пък знам друг отговор. Истината е следната. Ако всичко е верно, което казвате, трябва честно да признаете, че трябва финансовите системи да бъдат преструктурирани. Сега, еврооблигации не е решение. Решението трябва да бъде, когато една държава като Гърция внезапно не, не плаща 10% лихви, както трябваше да плаща при драхмата, а 3,5%. Това е в доклада Колман, който е включено и записано. И сега искам да прехвърлиме товара върху други. Има връзка между нещата. Второ, проблемите на задлъжнялостта в бюджета няма да се реши с нови задлъжнялост. Вие трябва да отговорите на въпросите, кои са задачите на държавата през 21 век тук се сблъскват различни мнения. Ще се, ще се подкрепя ли предприемачеството, економическите сили ще бъдат ли освободени, за да се разгърнат, тогава ще са нужни по-малко държавни пари. Това са ключовите въпроси, по които можем да говорим. И не е отговора, само трябва да въведем нови данъци. Благодаря. Well, I, I will be brief because of the time, but I, I also want to thank uh, и, и аз искам да благодаря на Аниподимата и на докладчиците в Сянка за тяхното а, желание да постигнат а, компромис, въпреки че не, ви, сме свидетели на наличието на, на различни гледища. А, аз бих искала а, в резултат на този доклад да оставим, останем като комисия открити за възможността за въвеждане на данък върху финансовите транзакции. Защо? Защото ще изследвания показват, че светът се променя и че ние не можем да останем парализирани а, или кощете като някакви вкаменелости към винаги с това, което е било някога. Единствено, някои от научните изследвания казват, е, че в така мини, миниатюрен мащаб, ако бъде въведен, няма да има въздействие върху печалбата и върху други страни на финансовият свят. И затова а, смятам, че неговото веждане няма да доведе до отрицателни резултати, защото страните членки ще успеят да компенсират това въздействие надявам се, че ще видим а, финанс, оценката на комисията. А, комисията отначало изключи въвеждането на ДФТ, но а, тя също така каза, че финансовият сектор не е достатъчно обложен с данъци. Огромни субсидии е, бяха вложени в този сектор и това, което ние искаме да видим известна справедливост да бъде възстановена. И аз надявам се, че резултатът от търсеният компромис ще бъде да се изпрати едно силно послание от страна на нашата комисия, както и доклада на Перванс Береш, че финансовия сектор трябва да си плаща сметката или най-малкото да допринася за истинската развител на реалната економика. А, и ако постигнем такъв компромис, аз ще гласувам за. Господин председател, по един толкова важен дебат, чиято а, каква е целта ни? Да създадем още един доклад, който ще събира прах а, върху лавиците ли? И аз а, смятам, че няма какво повече да се каже, затова ще спра до тук. Уважаеми господин председател, това е една сложна ситуация, в която сме попаднали. Основата за вземане на решение не е на лице. Поради това унгарският министр вчера беше резервиран и не даваше отговор с да или не. Всъщност няма ясно да или не като отговор повишаването на дяла на финансовите транзакции са заплаха за економиката, но това не е ново явление. Ако разгледаме Г20, не бива да мислим, че данъчното облагане е новаторство. Даже когато се отнася за финансови транзакции. Аз не разбирам как в едно такова трудно положение, където трябва да се взимат бързи решения, и председателя вчера спомена колко бързо трябва да взимаме решение. Как може в такава трудна ситуация не може да възникне едно, да се изготви едно поручване в рамките на една година? Моля Европейската комисия това проучване бързо да го подготви. След това имаме изменение номер 24, свързано с параграф Хаш, латинско, и става дума за това пакта за стабилност, който е средство за постигане на определено намерение, не функционира сам за себе си а важни са важен е контрола. Ако не говориме ясно тук и не кажеме кои са причините за тази криза, то тогава не можем да подготвим и добре бъдещето. Благодаря. Gracias, Tengo dos благодаря, Елдико. Имаме още двама желащи да се изкажат. И се връщаме към това, което вече казах. Бих искал да кажа на господин Ламберт, че знам много добре, че той е много красноречив, но нека да бъдете кратък, моля. Всъщност, вашата цел е да направите държавата по-слаба и съответно да има повече пространство за предприемачеството. Но до какво това доведе във вашата страна? До един разраснал се прекомерно много финансов сектор и до това, че немските работници, много немски работници са поставени в една твърде нестабилна ситуация. Дали смятате, че предприемачите ще могат да процъфтяват, ако техните потребители и купувачи обеднеят. Благодаря. Може да обсъди този въпрос на чаша кафе. Господин Шмидт, ние нямаме в момента бедни работници. Аз съм много оптимистично настроен за това, че еврозоната ще успее да се укрепи и разбира се след това страните извън еврозоната, като Полша и Швеция, ще имат още по-големи проблеми от това, че те са извън еврозоната и ще искат да влязат в еврозоната, така че съм много по-оптимистична, отколкото господин Булман. Альтернативата е катастрофа. Аз съм за това да има повече прозрачност. Няма възражение тук, но не съм убеден, че е необходим данък върху финансовите транзакции. Към госпожа Хюбнер. Ние гласувахме за доклада БРС накрая, когато имахме разделно гласуване по въпроса за европейското ниво. Затова бих казал, че може би е добре да се придържаме към този подход и що се отнася до този доклад. Но искам това да знам преди да убедя другите ми ядосани колеги от групата Алте. Пожелавам ви успеха с това. И сега. Госпожа Хюбнер. Много ми е приятно, че се обръщат към мен, но бих искал да отговоря на някои от поставените въпроси. Мисля си, че забравяме, че обсъждаме тук в този доклад не само данъка върху финансовите транзакции, но и данъка върху финансовата дейност. И искам да кажа, че ние сме роби на различни економически теории. Няма нищо срамно в това, но ние трябва да сме наясно с това. Съгласна съм с това, което беше казано, че трябва да мислим за растежа и че това е основната ни загриженост. Ние имаме нужда от много финансиране и то трябва да идва и от публичния сектор, например от националния бюджет, от европейски бюджет, но също и от частния сектор. Казвам това, защото всички урязвания на разходите на национално ниво и цялото настроение, което цари при изготвянето на многогодишната финансова рамка, се отнася предимно до финансовия сектор. И финансовия сектор тук е много важен. Надявам се, че ще се съгласите, че когато замисляме и изпълняваме публични политика, минимума, който трябва да заложим, е тези политики инструменти да не подронят възможността частния сектор, включително и банките, да могат да финансират растежа. Трябва да сме сигурни, че имаме чисто увеличаване на финансирането при прилагането на нови инструменти. Ако видим какво се случва сега на капиталовите пазари, ако погледнем къде отива сега капиталът, ако разгледаме банковия сектор – мисля, че е, виждаме, че има притеснения свързани с ликвидността и с е, следващата проверка на банките на издържливост, Така че не разбирам как ще финансираме растежа, ако прилагаме данък върху финансови транзакции само на европейско ниво. Затова ние, колегите от НП, предложихме тази идея да изчакаме надявам се не повече от 4-5 месеца, един ясен отговор от комисията. Това може да бъде погрешно, но поне ще основаваме нашите решения върху нещо, на което можем да се позоваваме, а не да се вкопчваме само в политическите ни послания. Това е обяснимо. Но този въпрос има не само политически измерения. Последиците могат да бъдат много значителни. Благодаря ви. Сега Силви Голарно за много кратко. Съвсем накратко. А, ценя това, че колегите се опитват да намерят допирни точки, но има нещо, което ме тревожи. Когато казваме, че сме съгласни, един, едно споразумение, глобално споразумение, няма да може да бъде постигнато бързо. Ако да кажете, да кажете да, съгласен съм, обаче само ако се приеме подобен данък на световно равнище, все едно да кажете маняна, маняна, т.е. никога няма да стане. Защото тук да, дума за политически дневен ред и това не е единственият въпрос, по който и държавите, и Европейският съюз могат да бъдат изпреварени от развитието на технологията. Искам ми се да имаме известно поле за маневриране. И нещо друго, което ме тревожи. А, тревожи ме броят доклади, който изискваме от комисията. При дебата по конкуренцията миналата седмица комисарът Алмуня не беше там и ние бяхме поискали определени неща от комисията още миналата година, но никой не ни обръща работа. Не обръща внимание. Превръщаме се в клуб, който иска едно или друго от комисията, комисията си прави оглушки. И е, нашата цел е да натиснем там тези пунктове, където боли. Предложенията на комисията вървят в е, насока за увеличаване на ДДС. но според мен това не е справедливо. нашата комисия ще изпрати писмо до Европейската комисия, в което ще кажем, че не сме доволни от темпото, с което се отговаря на нашите искания. Работата върви много бавно. Ще бъда кратка. Благодаря, на всички за техните изказвания. Искам да повторя това, което казах по-рано. Аз се надявам, и вярвам, че ще стигнем до едино мнение. Кохезионността, кохезията и ефикасността на парламента ще се изразят в това. Относно еврооблигациите, следното. Ние знаем, че еврооблигациите не, не са нещо ново. Не е нещо, което се е появило сега внезапно в кризата и е било измислено от някои държави, които искат да а, преместят своята задлъжнялост към други. А това е нещо, което съществува от години и е свързано с валутният и економически съюз. Искам да напомня, че пионерите на тази мисъл още през ноември 2000 година бяха споменати в един доклад – като из... беше казано тогава, че издаването е важен инструмент за засилване на валутния економически съюз. Политичес... Съотношението на политическите сили в съвета тогава не позволи да получат по-широко приложение. Сега във връзка с кризата, която съществува в Европейския съюз и в еврозоната, мисля, че си заслужава да се обърнем към тях още веднъж. Още веднъж да поручим тази възможност с еврооблигациите. Не става дума да се прехвърля отговорността от национално, но на европейско равнище, а целта е Европейският съюз да получи възможност да излезе възможно най-бързо от кризата и да се е, допълнат усилията на национално ниво чрез редица държави, членки на Европейския съюз и на еврозоната, се опитват да санират своите бюджети. Има разговори за економическото управление, редица санкции се говори в тази връзка, но мисля, че гражданите са тези, които са последната инстанция – гражданите не биват да бъдат държани далеч от европейската мисъл и да бъдат плашени, независимо от каква държава идват, дали това е държава членка с проблеми или една силна държава членка. Важно е гражданите повече да чуват нашия глас. Не искам да ново да възпламенявам обсъжданията, няма смисъл. В тези доклади не става дума за намиране на техническо решение. Има различни параметри. Нашата задача тук е политическа работа на първо место. Ние искаме следното да постигнем, според мен. Искаме да дадем силен политически сигнал – да изпратим такъв сигнал, че бързо и сериозно трябва да се проучи тази възможност. Разбира се, ако няма оценка на въздействие, не може да се въведе данъчно облагане на финансовите транзакции в Европейския съюз. Това се разбира от само себе си, но ние трябва да дадем политически сигнал. Франция има председателство в Г20 тя в миналото се изказа за данъчно облагане на финансовите транзакции. Смятам, че от, тая, от наша страна, има преди парламента и Европейски съюз общо, сега е момента да покажем, че последователно е, напредваме по това, което в миналото казахме. Още веднъж трябва да кажем, че действително сериозни усилия са необходими, за да вървим в тази напосока ние трябва да упражним ефикасен натиск на международно равнище. Европа трябва да даде добър пример, както беше в миналото, и то политически, технически, доколко е възможно, ще проучим още. Смятам, че ще, стигне, ще успеем да стигнем до някакъв резултат в следващите дни. Благодаря. Благодаря ви. Гласуването ще се състои на 1 февруари и след това в пленарна зала гласуването ще бъде през март. Мисля си, че са ясни пози... позициите на групите, така че не смятам, че е необходимо да се задълбочаваме в различията. Ние трябва да се постараем да постигнем съгласие или пък много ясно да дефинираме различията. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Савин Кутеш за Европейската инвестиционна банка и нейния годишен отчет за 2009 година. Господин Кутеш, моля да ме извините за забавянето. Ще се постараем да наваксаме. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да бъда кратък, за да спестя време и да приключим в 10.30. Годишният отчет на Европейската инвестиционна банка цели да предостави анализ на дейностите на банката през 2009 година. Ние предлагаме насоки за бъдещите действия на ЕИБ, тъй като това е важен партньор на Европейския съюз – за постигане на политически цели, както и за целите на преодоляването на економическата криза така че да може да се гарантира економическия растеж и финансовата стабилност. Искам да изтъкна значението на ролята на Европейската инвестиционна банка при постигането на целите на стратегията Европа 2020 година, при имитирането на облигации за финансиране на проекти и насърчаването на економическия растеж и увеличаването на заетостта. Това най-вече се отнася до малките и средни предприятия и строителството на енергийна и пътна инфраструктура. След Лисабонския договор Европейската инвестиционна банка получи повече гъвкаво, що се отнася до вида на финансиране и дейности, които тя може да извършва. Е, е, банката от сега нататък може да предлага техническа помощ, и да създават дъщерни дружества. Техническата помощ е необходима в регионите по цел конвергенция за по-добро освояване на средствата. Аз съм отворен към мненията на всички колеги. И що се отнася до графика, крайният срок за изменение е 7 февруари ще обсъдим измененията в комисията на 28 февруари. Гласуването ще се състои на 15 март и гласуването в пленарна зала ще се състои на 4 април. Благодаря ви. Uh, и аз съм докладчик в сянка. И е, този доклад не е така един от обикновените доклади, които редовно правим. Е, мисля, че този доклад е, се е, изработва в, в в е, условията на многогодишната финансова рамка и е, е, трябва да видим как може финансирането да помогне на растежа. Е, струва мисля, че трябва дебело да подчертаем бъдещото участие на А и нейната функция да упражнява лостов ефект, който да помогне за изпълнението на европейския бюджет. Европейската инвестиционна банка вече а, допринася много за усилията на Европейския съюз за преодоляване на кризата. ЕИБ, заедно с Европейската комисия, е разработила редица общи финансови инструменти, извънредно интересни, от гледна точка също така на нейната роля а, в упражняването на лостов ефект, така нареченият leverage – Значи, е, е, банката има много голяма роля в улесняването, както казах, на изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Затова мисля, че в нашата резолюция трябва да се отбележи успехът на Европейската инвестиционна банка в е, подпомагането на инвестициите Особено помощта, която банката оказва на малките и средни предприятия в рамките на програмите Джереми, Джесика и Джасмин. И в резолюцията трябва да приветстваме също така решението а, след 2013 година а, да се работи в по-близко сътрудничество с Европейската инвестиционна банка за по-нататъчно развитие на подетите инициативи. Особено отпускане на еднократни безвъзмезни помощи в рамките на европейската политика. И в този контекст е, трябва да кажа, че трябва така повече да настояваме за проектните обликации – смятам, че е, облигациите на Европейския съюз изглеждат де са пътя за голямото преструктуриране на инвестиционния процес, е, което възнамеряваме да предприемем. Комисията казва, че са необходими 500 е, милиарда за транспортните мрежи, които се планират. Това не може да стане без помощта на Европейската инвестиционна банка. Аз ще внеса няколко изменения, за да се подчертая, че е необходимо укрепване на ролята ЕНБ и в европейският бюджет, и в изпълнението на задачите, свързани с новите инструменти – инфраструктурните проекти в, в далекосъобщенията, транспорта, енергетиката и така нататък, където обикновено се е, използва традиционно пряко инвестиране от европейският бюджет. Категорично подкрепям резолюцията, нейното значение е голямо. Uh, Други докладчици в сянка, дали вие искате да вземете думата, господин Кутеш? Епинг не е тук. Свен? Микрофонът не е включен. Това беше по-бързо, отколкото аз очаквах. Разбира се, това не означава, че аз говоря от името на Алде, въпреки че получих някои странни мейли от вашите колеги. Много ви благодаря за доклада. Мисля, че една обща бележка мога да направя. Бих искал да преосмислим това, как да се приближим до състоянието от 2009 година. Може би депутатите, които имат по-голям опит, биха могли да кажат как се получава това, че през 2011 година ние обсъждаме 2009 година. Благодаря ви, така или иначе, за вашия доклад. Искам да подчертая, че частта за използването на офшорни инструменти и данъчните обежища. Тази част е нещо, с което изцяло се съгласявам и мисля, че трябва да се подчертаят промените, които вече се извършват в инвестиционната банка в тази насока. А също така в общ план това, което все, все още липсва в доклада, ние ще предложим изменения в тази насока и ще работим с вас. Мисля, че екологичното измерение на новите инвестиции, на стратегиите за растеж е нещо, което все още липсва. Разбира се, това е традиционната роля на зелените. Те трябва да получават социал-демократите за екологосъобразността на економиката. Така че ще продължа да го правя това. Освен това, когато говорите в точки 11-13 за облигациите за финансиране на проекти, ние смятаме, че те са необходими най-вече за да се извърши прехода към по екологосообразна економика. Точка 17. Твърде общо е да се каже, че като цяло всичката инфра... инфраструктура по тента е необходима. Мисля си, че тук трябва да се подчертае устойчивия транспорт. Няма смисъл да се инвестират огромни средства в инфраструктура, която не може да се вписва в необходимостите, които диктува промяната в климата, така че тук, не е, необходимо, тук е необходимо уточнение. Друг един важен за нас въпрос е рационализирането на поведението на банките, когато става дума за финансирането на проекти в енергетиката. Вие правилно посочихте, че трябва да се дава приоритет на възобновяемите енергийни източници, но вие казвате, че това въжи само за развиващите се страни. Смятам, че ние трябва да се стремим 100% от нашите енергийни потребности да се задоволяват от възобновяеми енергийни източници. И това не може да се впише в инвестиционното поведение на банката. Европейската инвестиционна банка се представя като голям подръжник на възобновяемите и източници, но също време, но тя финансира проекти, които изцяло противоречат има дейности, които противоречат на поставените от Европейския съюз цели. Например, това е финансирането от е, над 550 милиона е, евро за строителство на електроцентрала в Словения. По този начин са разбити всички надежди за екологосообразно развитие на Словения. Същото въжи и за целите на намаляването на въглеродните емисии. В Словения цялата квота за въглеродни емисии ще бъде погълната само от тази проектирана нова централа. Той ние виждаме, т.е. ние виждаме, че финансирането от банката противоречи на нашите ангажименти на международно ниво, що се отнася до политиката в сферата на климата. Мисля си, че това трябва да бъде заявено много ясно. И това въжи за европейското инвестиционно поведение. Също така смятам, че е много ясно трябва да заявим, че искаме да има по-ясна отчетност за това как са се изразходвали средствата, така че те да са насочени повече към малките и средни предприятия, отколкото към големите корпорации. Бихме искали да знаем как са подобрени задълженията за мещинно отчитане. Ще спестя време и няма да посоча други моменти, но искам да посоча, че за нас ключовите проблеми са свързани с устойчивостта и с по-ясно рационализиране на инвестиционното поведение на Европейската инвестиционна банка, така че то да отговаря на нормите за защита на човешките права и екологосъобразност. Председателката, извинявайте за странния ред, станало някакво объркване. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на господин Кутас е, за свършената работа. Споделям нуждата, че е добре да бъде подкрепена по-решително Европейската инвестиционна банка. Съгласен съм, че така, че тя трябва да помогне за ефективната макроекономическа конвергенция между страните членки – Както знаете, много северни и централно европейски страни продълж... имат вече растеж, докато много средиземноморски страни продължават да тънат в кризата, в рецесия. Тоест, банката трябва в бъдеще да засили тази своя роля. Съгласен съм също така с нуждата е и Б да издава облигации, за да може да финансира някои европейски проекти. В този смисъл смятам, че Е и Б трябва да подреди приоритетите си, като използва методи като анализа на економическата ефективност, приходи, полза, за да види как, как да използва своите средства по-ефективно. Подкрепям проектите, споменати от докладчика. Проекти свързани с товарния транспорт по железопътната мрежа на Европа – предлагам един от приоритетите на ЕИБ да бъдат трансевропейските товарни мрежи, които да водят към средиземноморските пристанища. Те трябва да бъдат на разположение на европейският пазар и ще помогнат на развитието на европейската економика. Във връзка с развитието и ролята на ЕИБ, мисля, че особено важно е да работим заедно – с повече местни економически субекти. Те могат да поемат ръководството и управлението на различни проекти, когато те бъдат приключени. И накрая съгласен съм с главните цели на ЕИБ. Особено сега, когато много европейски страни страдат от дефицит на кредитни средства. Благодаря, Гей Мичел. Благодаря ви, благодаря на докладчика за неговия доклад. Като бивш докладчик по доклада на Европейската инвестиционна банка, високо оценявам извършената работа на докладчика, но нямам усещането, че банката е един инициативен фактор и че отговаря на сегашните потребности – те имат чувството, че те са много важни. Те обясняват как се борят срещу кризата. И това е което казва банката. Не знам дали е имало среща на върха в Европейския съюз, заедно с Европейската инвестиционна банка. И не знам дали е имало среща между господин Ван Ромпой с председателя на Европейската инвестиционна банка. Мисля, че е добре да получим кратки доклади от Европейската инвестиционна банка, да знаем за това какво прави банката. Каква е реалната полза от банката в светлината на кризата. Какво конкретно прави банката? Ние знаем какво прави Европейската централна банка, знаем какво правят другите институции, но не знам, че знаем достатъчно за това какво прави Европейската инвестиционна банка. И мисля, че банката може да прави много повече и ние бихме могли да знаем много повече за това какво те правят. За това аз мисля, че това, което каза Свен, че това, че ние през 2011 година обсъждаме доклада за 2009 година, е доста странно. Ние също така трябва да знаем какво те правят сега, какво те смятат да правят бъдеще. Мисля, че трябва да знаем какво се случва там и трябва да изслушвам председателя на Европейската инвестиционна банка. Дори не е да организираме изслушване, просто получим от него една-две страници за това, за да знаем за това какво прави банката заедно с други институции на макро ниво да можем да дадем после една оценка за това дали банката ефективно и реално изпълнява ролята си, която би трябвало да играе в условията на криза. Благодаря, госпожо председател. Да, имаме представител на банката тук, господин Гранко, така че ако искате, накратко да отговорите, защото вече би трябвало да пристъпим към гласуване, така че Имаме много малко време. Знам, че е несправедливо, но моля ви се, направете максималното. Благодаря ви, госпожо председател. Да, ще бъда съвсем кратък. Първо искам да благодаря на докладчика за прекрасно свършената работа и доброто сътрудничество при подготовката на този доклад. Преди всичко искам да подчертая, че ние можем да съгласим с това, което каза госпожа Хюбнер за значението на новите финансови инструменти, които разработваме в момента ще използвам само три думи, които председателят Мейстат повтори за тези финансови инструменти. Той каза, че те трябва да бъдат опростени, за да бъдат прозрачни. Те трябва да имат каталитична функция, за да привлекат други фактори. И те трябва да бъдат възобновяващи се, така че парите да могат да бъдат използвани максимално. Към господин Гигулт много сериозно се отнасяме към вашите бележки. Вие бяхте наскоро банката в Люксембург, за да обсъди този проект. Ние подкрепяме политиките на Европейския съюз и със сигурност не мога да съгласят, че това не е така, защото иначе просто няма защо да съществуваме. И накрая към господин Мичел. Ние с сигурно ще се отнесе много сериозно към неговия призив. През септември е бил нашия председател във вашата комисия. Той е готов винаги да се появи пред вас и той може да ви разкаже подробно как е привлякал 50 милиона допълнителни средства за борба с промяната в климата и други важни проекти в условията на криза. Той е готов да го направи. Председателя. Съвсем кратък отговор. Благодаря на всички колеги, които участваха в този дебат. Сигурен съм, че ще намерим решение на всички въпроси, които те повдигнаха, включително и ще успеем да удовлетворим желанията и успокоим опасенията на зелените. Благодаря. Благодаря. Напомням ви какъв е графикът. Срок за изменения 7 февруари, разглеждане на измененията 28 февруари, гласуване в комисия 15 март, гласуване в комисията по въпросите на бюджета, това е становище 28 февруари, и след това гласуване в пленарна зала през април. А сега пристъпваме към гласуването.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 Where, where's he gone? Okay. Your mic is still on. No. Have you, have you got a... Oh, I'd like to. I'd like. Госпожо председател, не събравил съм си картата. Всички виновни които са си забравили картата, виновни в забравяне, да ме уведомят своевременно, за да вземем предвид техните гласове. Има ли друг? Всички ли сме тук? А, някъде се загуби заместник-председателят. Господин Козес, имате ли карта? Right, That's all right. We can keep it. We can keep a tally. So that's that's. Добре, ще водим сметка. Двама от ЕКР, един от ЕНП. Нека направим едно пробно гласуване. Значи правим пробно гласуване. А натискайте бутоните, ако обичате. Който бутон искате? Това е пробно гласуване. Не, не, са, не сте натиснали всички, не са, всички са натиснали бутоните. 37 са се включили, само 34 са натиснали копчетата. 38 включени, 35 натиснали, 36 станаха. Добре. Мисля, че сме, сега вече сме готови за гласуването ще гласуваме по доклада на господин Куташ за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи. Първо гласуваме по първо изменение. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Прието. Списъка, който ми е даден, не е особено ясен. Седмо изменение за, против. Мисля, че трябва да направим проверка с електронно гласуване по седмо изменение. Край, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Значи, а, имаме двама от ЕКР, европейски консерватори и реформатори, и двама от НП, които са без карти. 28 за, 10 против, прият. Осмо изменение за, против, въздържали се е, прието. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се. Мисля, че десето е прието, 11 за. Извинявайте, по 11 гласуваме на две части. По първата част за, против, въздържали се. Първата част е приета, по втората част за, против, въздържали се. Втората част не се приема. В 12-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. По 12-то изменение гласуваме електронно. Край на гласуването. Равни са гласове. Господин Хопър, вие как гласувахте? Значи имаме 4 допълнителни гласа, 4 гласа за, в такъв случай 12-то е прието. 13-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15-то за, против, въздържали се, от прието. Компромис Б на две части. Първата част за, против, въздържали се. Първата част се приема, втората част за, тук няко, има някакво объркване. И тази част се приема. Втората част на компромис Б. А сега стигаме до компромис С. За. Въздържали се. Приема се. Компромис Д на две части. По първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. По втората. За. Против въздържали се. Мисля, че и втората част е, на компромис Д се приема, но нека проверим. Гласуваме електронно по втората част на компромис Д. Гласувайте, ако обичате. Всички ли гласуваха? И втората част ясно е, че се приема, независимо какво, как са гласували от тези, които са без карти. Компромис Е на две части. По първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се. И втората част се приема. Сега 47-мо изменение за, против, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще правим електронна проверка по компромис F. Гласувайте, ако обичате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването очевидно компромисът се отхвърля. Отхвърля се. 50 изменение. за. Петдесето за, против, въздържали се, приема се. Всички останали изменения тук отпадат. И 59-то ли отпада? Да, и 59-то отпада. Компромис Г на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Мисля, че и втората част се приема. Така че стигаме до компромис Х. За, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ж за, против, въздържали се, приема се. 76-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 77-мо за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Изменение 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се. Нека проверим. По 86-то изменение гласуваме електронно. Тези, които нямат карти, са четирма. Как гласуват? ако обичате, покажете. Значи имаме трима от тези без карти против и един за. 87 изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против,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 Всички ли са гласували? Приема се. А така, как, така въздържат се у нези, които нямат карти. Да, така че се приема. 105. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърли се. 106. Нека да проверим. Ако вдигате ръцете си, нещата стават много по-лесни, но нека да проверим 105. По електронен път, моля, гласувайте. Приема се. Не, отхвърля се. 106. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 108. Моля гласувайте по електронен път. Yeah. and that's rejected. Отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Е. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се. Мисля си, че е прието, но нека да гласуваме по електронен път 116. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Приема се. Следващото е един момент, нека да го намерим. 124. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 171 за? Против? Въздържали се? Приема се. 125 за? Против? Въздържали се? Приема се. 126 за? Против? Въздържали се? Приема се. 127 за? Против? въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 128, моля гласувайте. Приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, а не отпада, извинете. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 първата част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. втора част. Тя. Кой е за втората част? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 133. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 134 за. Против? въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се. 135 електронно гласуване, моля. Маркус. Right. Marcus. And that's overwhelmingly rejected. Отхвърля се с огромно мнозинство. На 136, кой е за? против. Моля ви. Ако аз виждам само три ръце, ще гласувам по електронен път. 136, кой са? Е против. Въздържали се. Приема се. 137 са. Против. Въздържали се. Приема се. 138 са, Против. Въздържали се. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме по електронен път 139. Приема се. Компромис О. В две части. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? въздържали се. Втората част се отхвърля. 150. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 151. За. Против. Въздържали се. Приема се. 152. За. Против. Въздържали се. Приема се. 153. За. Против. Въздържали се. Приема се. 154. За против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст. Точка 16. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, Отхвърля се. Компромис Q в три части. Първа част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Нека да проверим по електронен път. Втора част. Всички ли са гласували? Приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Сто седемдесет Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Не, извинете, отпада. 174 за. Против.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 Не мога да преброявам координаторите, защото групите работят заедно и така. 185. Кой е за? Кой е против? Okay. Right. Uh, rejected. Отхвърля се. Компромис Р. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис С. Защо е отбелязан с жълто? Добре. Компромис Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега преминаваме към 191. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192 за. А, не, всъщност той е същото. 193. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, приема се. Останалите отпадат 197 за, против, въздържали се. Електронно гласуване, моля, 197. And How many extras have you got to add in? Още тримата, без карти как са гласували. Така. 198, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 199 за, против, въздържали се, приема се 200 за, против, въздържали се, отхвърля се 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. Според мен, нека да проверим по електронен път. 202, моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Има още трима против, отхвърля се. 203. Кой е за? против, въздържали се. Отново 203. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 205 са. Против. Въздържали се. Приема се. Но нека да проверим. 205, моля електронно гласуване. Yes, you keep changing your mind. Приема се. 208. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 209. За. Против. Въздържали се. Приема се. 210. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 211. В две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Но нека да проверим втора част по електронен път. Vote. Всички ли са гласували? Има ли още някой, който не е гласувал? Край на гласуването. Приема се. Сега електронно гласуване по целия текст. Измененията, моля, гласувайте. Okay, votes Край на гласуването. Така, тримата без карти гласуват за, значи 35 са за, 6 против, 4 са се въздържали. Поздравления за докладчика. It's agenda 13 now. I'm just going through it in order. That's it for the vote. That's it for the vote. What's next? Uh, 13. The remaining points are yours. Yeah, so, Financial yeah, conglomerates. I have a paper. Okay, if you could settle, we're now... Е, колеги, моля за тишина и спокойствие. Сега точка 13 от дневния ред. Това е изменение на директивите, отнасящи се до финансовите конгломерации. Right. Could we have... тишина, ако обичате. За да дадем думата на Теодор, който ще представи проекта доклада. разглеждаме проекта доклада на Теодор Столоян за финансовите конгломерати. Благодаря, госпожо председател. Целта на тази проектодиректива е да се подобри допълнителният надзор върху финансовите предприятия в финансови конгломерати. Съветът и комисията предлагат тази цел да бъде постигната на два етапа. Първият етап е така нареченото бързо коригиране на съществуващите директиви за допълнителният надзор. Именно това е целта на проекто директивата, която комисията предлага. Втората стъпка, или втория етап, който трябва да бъде приключен до края на годината, включва по-основно преразглеждане от страна на комисията на въпроса. И ние вероятно ще получим предложенията на комисията по този въпрос през идната година. Докъде сме стигнали с проекто директивата? Комисията е подготвила своите предложения за първият етап и ни ги е изпратила. А също така, а, добре е, че съветът вече се е споразумял по промените, които трябва да бъдат внесени в съществуващите директиви. Ние, когато представим нашите изменения и предложения на комисията, а тези изменения вече така съответстват, са координирани с повечето от измененията, които а, изисква съвета. Най-важните изменения, които се предлагат, ще бъдат взети предвид. И искам да благодаря специално на съветника на комисията господин Иво Банес за неговата работа над проекта доклада. Има многобройни технически промени в доклада, за да може той да бъде в съответствие с съществуващите директиви, с изискванията на договора, с изискванията на директивите относно новите европейски надзорни органи, Трябваше да се уеднакви, уеднакви термологията, да се уеднакват и координират изискванията на новите регламенти и директиви. Какво сме направили в този доклад? Най-напред внасяме изменения в директивата платежоспособност 2 и директивата относно застрахователната промишленост. Тези изменения ще влезат в сила от 2012. Съветът също така е внесъл изменения в директивата за платежеспособността. Платежеспособност 2. Други изменения се отнасят до европейските надзорни органи. Трябва ясно да се посочи, че всички общи насоки, които се дават от тези европейски органи, ще минават през съвместната комисия. Друга група изменения се отнасят до увеличаването на прозрачността в надзорният процес, надзора на финансовите конгломерати. Необходимо е да се подчертае предлаганото изменение, което се отнася до списъците, които финансовите конгломерати трябва да оповестяват датата до сега тези данни са тайна, те не се публикуваха. Предлагаме също така да се включат смесените финансови холдингови а, компании. Те да бъдат също включени в допълнителният надзор, да бъдат обект на допълнителен надзор, да също и а, менеджерите на альтернативни инвестиционни фондове. Предлагаме също така изменение за въвеждане на стрес тестове на нивото на всеки финансов конгломерат. Както вероятно очаквате, около тези предложения има и а, лобистка дейност. Срещнах се вече с някои от представителите на финансовата а, промишленост, по-специално с представители на застрахователните организации. Те общо взето са съгласни с предложенията на комисията и съвета имат някои резерви по отношение на стрес тестовете. Това, което чуваме, особено от застрахователите, е това, че според тях няма да има равнопоставеност на дейците в тази област една разхватна компания, която е включена в финансов конгломерат, следователно ще бъде подложена на стрес тестове или на стрес тест, а подобна застрахователна компания, която не изпълнява а, изискванията за прага а, на о, оборота си, няма да бъде подложена на стрес тест. Това е главното, което мога да ви съобща в резултат на моите срещи с представители на тези финансови предприятия. Предстоят ми и още срещи във връзка с проекто директивата. Това са главните промени, които предлагаме. И разбира се, след като изслушам вашите забележки и вашите изменения бъдат внесени, ще започнем разговори с съвета, за да постигнем компромис. Трябва да се отбележи обаче, че в нашия проект доклад няма кой знае колко много проекто изменения, които да са различни от това, което предлага съвета. Благодаря. Благодаря. Питер. Благодаря. Бих искал да приветствам измененията на докладчика и да, също така и изменения, предложени от други колеги, насочени към лисабонизация на този процес. Защото това беше и се измени към други директиви. Аз се постарах да предложа изменения, но ние не винаги съгласявам по всичко но така ли, че гледаме в една посока. Смятам, че сътрудничеството е много полезно. И наистина не за пръв път можем да очакваме добри резултати. Мисля, че вашите изменения до някъде променят до текста. Аз не бих подкрепил всички от тях. Необходимо е да продължим обсъжданията помежду ни. Например, приветствам изменение 31, което изисква съвместният комитет да следи всички регулирани предприятия в рамките на конгломерата. Това е много актуално за разширяването на ролите на трите надзорни органа на европейско ниво. Също така важно е да се включат и кредитните и страхователни дейности. Също така Смятам, че трябва да се промени предложението на комисията. Не може да се, за... да се занимаваме с въпроси, които са по-скоро периферни. Не можем да имаме различни колеги, които се занимават с едни и същи финансови или други институции. Мисля си, че това е много неразумно предвид ограничените ресурси и хората. Мисля си, че това също ще доведе и до ненужни осложнения. Загрижен съм за правомощията, които докладчика предлага да се дадат на съвместния комитет. Подкрепям това парламента да изясни подходящото ниво и да разшири правомощията на съвместния комитет. Обаче имам някои, закр... някои проблеми, свързани с ролята. Първо, правосубектността на съвместния комитет. Това не е възможно. Изменение 33 е нещо, което бихме могли отново да обсъдим с докладчика. Тук се говори за съответните компетентни органи. Този текст не е подходящ. Трябва да уточним ролите на трите надзорни органа. Трябва да видим къде са или кои са по-скоро основните компетентни органи? По изменение 39 за проверките за издържливост, може би твърде голяма роля се придава на свободата на действие на съвместния комитет. Аз смятам, че неговата роля трябва да бъде по-скоро координираща. Смятам, че в бъдеще трябва да сме по-конкретни и да определим какво може да направи този съвместен комитет. И ако искаме всички агенции да започнат пълноценно да изпълняват задълженията си и съвместния комитет също, може би ще трябва да изчакаме дълго време. Също така смятам, че по-добре е да се разчита в някои сфери върху националните надзорни органи. Също така имаме несъгласие по някои от видове търговия, участието на банките в търговията. Банките имат такова голямо разнообразие от финансови инструменти, особено в конгломератите, че трябва да помислим каква част от балансите могат да бъдат предмет на търговия. Може би трябва да се доближим до модела възпред в САЩ и може би трябва да продължим обсъждането възоснова на това какво смятат американците по този въпрос. Освен това, гледна точка на финансовата стабилност, можем да изменим някои предложения и, например, да разширим вашето изменение 52, за да се забрани инвестирането от страна на конгломерантите на повече от 3% от първо ниво финансиране – Говорим за 3% от техния капитал. Бих искал, разбира се, да чуя мнението и на колегите. Много ще се радвам да се вслушвам във вашите предложения. Uh... Благодаря ви. Трябва да си призная, че аз съм лечех сянка от Алда, така че аз ще кажа няколко неща. Като цяло съм съгласна с много от нещата, които са били казани в проекто доклада. Сферата, която е особено интересна за мен, е отказът от проверки за издържливост и също така белите петна в надзора. Затова мисля си, че е добра идея да има съвместен комунитет, който внимателно да следи това, което се случва и да се осигурява това, че се работи по един безпроблемен начин и достатъчно съгласуван така че просто да нямаме прекалено много надзорни органи. За това е необходимо да се внеса допълнителни изменения. И аз съм на малко объркана за това колко колегиални органа всъщност са ни необходими. Аз разглеждам всичко това и си мисля, дали не правим нещата още по-сложни. И от моя гледна точка аз бих искала това да се провери още веднъж. Приветствам факта, че Европейския орган за ценни книжа и пазари е включен, а не оставен зад борда. Съгласна съм също така с това, което беше казано за законността или е по-скоро за правосубектността на съвместния комитет. Той би трябвало само да координира, но може би той трябва да извършва тази дейност така, че да гарантира, че необходимите ресурси се насочват за извършване на необходимите дейности. Мисля, че наистина това е един орган, който вероятно трябва да се разраства и да има повече ресурси, но трябва да се уверим, че няма да убием този орган, като го натоварим с прекалено много задачи. Така че той не може да се справя и съответно хората да се откажат от него и да преминат към някоя нова система. Затова мисля, че трябва да се погрижим за този орган, а не да го убиваме. Очаквам да формулираме много изменения, така че да можем да попълним празнотите. Филип Ламберт. Uh, uh, И за да изразя моето уважение към експертните познания на тези, които говориха преди мен, аз ще говоря кратко. Благодаря на докладчика за доклада. Ние нямаме много изменения Главният въпрос е следният. Знаем, че тази е, директива се отнася към е, организации, които вече са регулирани. А какво да кажем за нерегулираните специални е, инструменти, които ще останат извън а, регулацията? Трябва ли да се направи нещо в тази област, за да сме сигурни, че, че нито една конгломероподобна структура няма да избегне е, погледа на надзора. Благодаря още един път за, добрият, за добрата работа и мисля, че това е тема, по която общо взето сме съгласни. Благодаря, госпожо председател. Ама повечето от забележките, които бих направила, вече са направени, така че ще се придържам към а, главното. А, докладът на комисията е добър и върху него а, е било лесно да се гради. А, въпросът е защо альтернативните, менеджерите на альтернативните инвестиционни фондове не бяха включени в документа, не са били включени в документа първоначално. И ако е било така, колко фирми, включени в конгломерати, биха били засегнати. Не знам какъв ще бъде резултата от оценката на въздействието. Но първоначалният доклад на комисията излезе след като тези това, след като вече съществуваха такива альтернативни инвестиционни фондове. Тоест, с, с тяхното включване, а, какви ще бъдат резултати, защо не бяха включени в самото начало, а, това е по-скоро въпрос, а, по който имам нужда от разяснения, а не някаква забележка. Благодаря. Имаме тук представител на комисията. Не знам дали сте в състояние да отговорите, защо въпроса за менеджерите на отнемите инвестиционни фондове не са били включени. Да, Предложението беше внесено в системата през юни. По това време просто нямаше възможност това да бъде включено. А, значи вие може да обсъдите въпроса дали да го включим сега след като предложението на комисията са публикувани. А, просто чисто техническа причина а, има за не включването първоначално. Им първоначално. Трябва да кажа, че а, и аз си помислих, че а, управителите на альтернативите инвестиционни фондове трябва да се включат. Има ли някой друг, който иска да се изкаже по този въпрос? Благодаря за всички забележки. Готов съм да сътруднича с всички докладчици в Сянка, да работим заедно. И разбира се, след това да започнем разговори с съвета и комисията. Благодаря. Благодаря. Срокът за измененията е 2 февруари. Те ще бъдат разгледани на 28 феврари, гласуване в комисия на 31 март. И целта е да се разгледа документа в пленарна зала през май. Сега стигаме до 14 точка от гледния ред. Схеми за гарантиране на застрахователните вземания. Господин Скинър. Благодаря. Ще бъда кратък. Смятам, че тези схеми трябва да бъдат нещо, което да разчита на една схема от различни подходи от държавите членки, всички, които са посветени на защитата на потребителя, но и сега също са насочени към защита на данакоплатеца, като се отчита, че държавата, правителството не иска да участва. Мисля се, че тук въпросът с неплатежоспособността също е част от защита на потребителите и трябва да отчетем това. Затова трябва да променим нашия подход в сравнение с подхода към банковата сфера. И надявам се, че колегите ще понесат, че за пореден път казвам това, банковата дейност не е застрахователна дейност и обратното. Тези две дейности трябва да бъдат разграничавани и трябва да бъдем много конкретни при това разграничаване на тези две дейности. Разбира се, имаме проблеми свързани с директивата Платежоспособност 2. И важно е дали ще преминем към следващия етап. Лично аз бих предпочел да преминем към друга фаза. И ако искаме капитал да се движи в Европейския съюз, ние трябва да подкрепяме интересите на потребителите и регулирането трябва да бъде една ефективна дейност, която изисква максимална ефективност при обмена на капитал. Така че това, което ние правим, това не е финалният етап, това е просто част от цялата мозайка. Така че аз мисля, че ситуацията е сложна. Всяка една държава в Европейския съюз, не всяка държава, знаете, има такава схема, но а, повече държави го имат, така че директивата плъжоспособност 2 трябва също да от чита и схемите за гарантиране на застрахователните вземания. Така че аз смятам, и смятам, че наистина е необходимо да има не само национален, но и европейски подход. За това искам да кажа, че когато някоя застрахователна фирма фалира, това не е чак така трагедия, както ако фалира някоя банка. И регулаторите носят още по-голяма отговорност, ако фалира някоя застрахователна компания защото застрахователните компании не фалират толкова бързо, колкото може да фалира на банка. Необходимо е да се разшири застраховането и съответно схемите за гарантирането на застрахователните вземия при трансгранични сделки. Ние знаем, че много страхователни дружества откриват дъщерни фирми, т.е. по-скоро сега вече те откриват филиали на дъщерни фирми. Но в крайна сметка има много хора, които купува застрахователни полици от дружества, без да знаят къде точно е централата на тази застрахователна компания. За това е важно да сме аналитични и критични към това как работи тази система. Така че ако използваме принципа на страната по происход, по този начин ще можем да гарантираме почти 100% достъп на някои държави членки до схеми за гарантиране, които са успоредно съществуващо с други схеми. Бих ви попитал всеки, който ме критикува за този подход, искам да попитам дали сте чували за страхователни дружества, които са фалирали по един зрелищен начин и са оставили много хора в трагично финансово положение. И затова смятам, че трябва да се сложат определени спирачки пред стремеж за регулация. Бих искала да подчертая ролята на Европейския орган за застраховане професионално пенсионно осигуряване. Това се отнася и до втората част на Омнибус. Няма ясна дефиниция на малки и средни предприятия. И, например, много е сложно да видиш по какъв начин се дефинират юридическите лица. Що се отнася до структурирането на финансирането на съвместния комитет, мисля, че предлаганото финансиране е прекалено голяма. Не виждам защо това е необходимо, когато става дума за застрахователната дейност. Както вече ви казах, много ще трябва да се постараят да ми докажете, че една застрахователна фирма може да фалира с толкова мащабни и драматични последици, колкото до които би довело фалирането на една банка. Що се отнася до предварителните проверки от комисията, там има два основни принципа. Да не се допусне фалит и със сигурност да не се допуснат масови фалити. Но също така това, което е важно, има голямо разнообразие от национални схеми за гарантиране на застрахователни вземания. Ние виждаме, че в резултат от други регулации са се случвали големи размествания на пластове без особен полезен ефект. Комисията поставя много сериозни капиталови изисквания в директивата платежоспособност 2. Ние имаме директива за капиталови изисквания, освен това има допълнително изискване и след това се въвежда и още един буфер. И се очаква при всичко това агенцията за кредитен рейтинг да извършват своята оценка по правилен начин. В момента в който се поиска още повече капитал, за мен цялата идея ще изгуби смисъл. Така че това са мои първоначални мисли. С нетърпение очаквам дискусията. Благодаря. Okay, thank you very much. Uh... Благодаря. Господин Карас от НФП не е тук, защото има да, друга комисия. Не знам има ли някой друг от НФП, който иска да говори. Не виждам. Uh, uh... Ала, не си ни казала дали искате, искате да говорите. Благодаря, господин председател, а, госпожо председател. А, до голяма степен съм съгласен с Питер. Струва ми се, че обясненията в Бялата книга на комисията не са а, такива, че да могат да ме убедят. Питер е експерт по тези въпроси. Аз а, работя по директивата за инвестициите и там има а, някои сходства с а, системата за гарантиране на за застрахователните вземания и за гарантиране на спестяванията. Защитата на потребителя е първостепенна задача на комисията. А не се ли е, изпълнява тази задача от директива платежоспособност 2? А, тези въпроси не са отправени към докладчика, а по-скоро към комисията. Въпросите за конкуренцията обхващат ли се от бялата книга така, както би трябвало да бъде? И в това не съм убеден. Въпросът за финансовата стабилност. имаше и проблем, проблеми, свързани с застрахователни организации по време на финансовата криза. Аз съм за уеднаквяване, защото работим в един пазар и това е необходимо. Но това ли е начинът? Това е друг въпрос. Разбира се, един от най-деликатните въпроси е системата на предварително финансиране, както мнозинството от членовете на комисията много добре знаят, трябва да знаем какво всъщност влагаме в финансовата система в момента, в банките и другаде и какво ще платят те. Знам, че ако те не платят нито едно евро, нито една крона или лира стерлинг, а тогава ще трябва да плащат потребителите. Мисля, че тези въпроси си струва да се обсъждат в комисия, а също така и от докладчите в сянка. Просто да чуем какво ще кажат представителите на различните политически групи за тези предложения. С е, нетърпение чакам да чуя какво ще ни каже комисията по този въпрос. Защото комисията трябва да има по-убедителни доводи, за да може да ме е, убеди в състоятелността на това, което се предлага. Това е моето заключение. Thank you. Вики. Вики. Благодаря. Съжалявам. Съжаля... Радвам се, че сме малко за първи път изпреварили, наместо да сме изостанали в графика, но изпуснах началото на представянето на точка 14 от нашия ден, на дневен ред. Малко съм объркана относно гарантирането на страхователните вземания. За страховките са толкова различни. За страховки живот, другите видове за страховки, техните рискове не се корелират с економическото поведение – банките са изложени на големи рискове една към друга и ако няколко е, е, възможността няколко големи застрахователни компании да се сриднат едновременно, тази възможност съвсем не е свързана с рисковете в банковия сектор. През застраховането е вече друга опера, но първоначалното е застраховане, застраховането на автомобилите и всички други видове застраховки са нещо друго. Имаме различни захватнали компании, които ако са достатъчно капитализирани и платежоспособни, трябва да бъдат достатъчно сигурни и защитени. Но както знаем, застрахователните компании фалират и затова ни е необходима и система за гарантиране на застрахователните вземания. В някои страни е, има подобни гаранционни схеми, в други страни няма. И разбирам защо това е толкова объркващо за потребителя, когато той се опита да избере къде да се застрахова е, в различните страни членки. Предложението, че трябва да вървим към напълно еднаквена система от идентични правила, е, мисля малко прекалено. Е, но, е, но потребителите биха могли да е, се съобщават разликите, те да бъдат уведомявани. Не мисля, че ни е необходим фонд, гаранционен фонд застрахователната промишленост сама плаща своите административни разходи, но опасността от големи застрахователни е, искания е нещо, което си струва да бъде анализирано. Както казах, не мисля, че ни е необходимо еднаквяване на такова ниво, каквото се споменава а поне то не проистича от логиката на застрахователната дейност, така както аз се познавам. Един въпрос а, а, към комисията. Мисля, че те не са правили оценка на въздействието било за, застраховката в, в, на, на превозните средства, било за застраховките живот. Ще спра до тук. Благодаря, е, е, госпожо председател. А, а, тъй като аз не съм докладчик в Сянка, но мисля, че тези, които са определени за докладчици в Сянка, трябваше да се постараят да присъстват тук. Това е принципен въпрос. А, а не съм докладчик в Сянка, защото си имам доста други задачи. но а, а, бих имам а, така един просичък въпрос към докладчика. Имаме директивата платежеспособност 2. Имаме цяла структура, надзорна структура, която над, над, надзирава за страхователните организации. Не е ли достатъчно това? Благодаря ви. Ще обясня отново, че господин Карас трябва да изнася доклад в комисията ИМКО по същото това време, затова той не може да присъства тук, но неговите сътрудници са тук и записват всичко, така че нещата не са изгубени безвъзвратно. А тъй като имаме време, аз ще се изкажа. Ние с, с Питер имаме споделени възражения към директивата Платежоспособност 2. В Платежоспособност 2 се казва, че Тоест, ние казахме, че искаме да има схеми за гарантиране и очакваме комисия да се придвижи в тази посока, затова очаквах да има консултации по този въпрос в сектора и особено в някои държави членки идеята беше много рязко отхвърлена. Аз бях изненадана от това. държавите членки и сектора не, че те не искаха да има схеми за гарантиране, но те не искаха просто да влагат повече пари в повече гарнета. Така че трябва много внимателно да разгледаме това предложение, защото застрахователната дейност е много разнообразна. Практиките в държавите членки също така имат много различни, са много различни практиките в държавите членки. Нека да не забравяме, че когато се прекали с защитата на потребителя, първо това може да доведе до ненужни направления разходи, а най-лошото е, че потребителят просто ще спре да се замисля. Това е най-опасното нещо. Ние имаме нужда от това хората да бъдат обучени, образовани, да знаят какво могат и трябва да правят. Това не означава, е, че трябва да оставяме хората изведнъж да установят, че банката е фалирала и те са останали без стотинка в джоба и че животът им е съсипан. Но разбира се, като четем различните видове за страховане и цялото разнообразие на тази дейност, ние трябва да определим кое е по-важно и кое е по-малко важно. За това съм съгласна с колегите, които казват, че те не са за някакво универсално решение и нека да имаме един стандартизиран общ фонд. Осъзнавам също така, че ни искахме да бъде прията директивата платежоспособност 2, така че не можем да критикуваме комисията за това, че тя предложи нещо, въпреки че ние не сме съгласни с много от нещата в предложението. Няма други желаящи да се изкажат. Докладчика, дали бихте искали да изслушате представителя на комисията? Има ли тук представител на комисията? Да, заповядайте. Господин Флиндър. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика. Благодаря на всичките, които са участвали в дискусията. Нашата бяла книга предлага режим за минимална хармонизация, тъй като ние отчитаме разликите между страните. 12 държави членки имат подобна система, има държави членки с много различни системи. Видяхме какви са проблемите с приложението на тези схеми. Когато става дума за потребители от други страни, разгледахме въздействието на кризата и ние сме го отразили всичко това в Бялата книга и за това сме посочили причините, за нашите предложения, за това какви полки сме си извлекли от кризата. Разбира се, както и вие казахте, платежоспособност 2 няма да гарантира 100% липса на фалити, но целта е да създаде равнопоставеност на дружества от различни държави членки. Разбира се, ще има определено въздействие върху цялостния пазар. Както вече казах, ние предлагаме една минимална система. В Бялата книга са очертани онези сфери, в които ние смятаме, че тази хармонизация е възможна. Ние знаем, че трябва да има достатъчно свобода за държавите членки да се адаптират в съответствие с традициите, които имаме. Вече финализираме анализа на отзивите, които получихме във връзка с Бялата книга. И също така в скоро време ще ви запознаем с резултатите от консултациите. Разбира се, ние сме готови да ви предоставим всички подробности, които са ви необходими. По въпроса за застраховането на коли, този въпрос е изключен от предложението, защото с него се занимават други директиви. Но, както вече казах, ние с радост ще ви предоставим повече подробности свързани с Бялата книга. Но като цяло ние сме тук в момента, за да ви слушаме и още веднъж ви благодаря. Председателката, благодаря ви, Питър. Аз също бих искал да коментирам по някои въпроси. я каза за презастраховането. Да, това е една различна дейност. Това е дейност между дружества. Тук не става дума за взаимоотношения дружество, търговско дружество, потребител. Освен това, що се отнася до ролята на Европейския надзорен орган, колегата от НФ много правилно посочи. Да, наистина много добре, че имаме платежоспособност 2. Разбира се, никой не казва, че се очаква 100% гаранция, че няма а, да има фалити. И Важното е, че ние видяхме какво се случи с фирмата Equitable Life. Така че мисля, че наистина ние можем да съгласим с минималната хармонизация. Обаче, ако искате една предварителна, предварително финансирана система, то това автоматично означава, че ви искате да въведете система за пълна хармонизация. И също така зададох въпроса по какъв начин ви разглеждате физическите и юридически лица. Така че аз мисля, че по-скоро трябва да се разгледа цялото разнообразие от практики и да се въведе една последователност. Но не мога да разбера каква е логиката на вашето предложение. Платежоспособност 2 казва, че целта е да има не да се гарантира 99,5% липса от фалити. Мисля си, че нещата в предложението на комисията са прекалени. Председателката, благодаря ви. Искам да ви напомня за крайния срок за внасяне на измененията. А, извинете, обсъждането на проекто доклада на 28 февруари. Така че, Питер, имате цял месец на разположение. 11 марта крайния срок за изменение. На 30 април обсъждан доклада, а след това на 2 май ще се гласува в комисията и през юни пленарна зала. Няма нищо по точка разни и мога да ви кажа, че следващото ни заседание ще състои във вторник, 1 февруари от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30. Така че приключихме по-рано. Благодаря ви, колеги.